Моля, служете си и слушалките, ще говоря нормално. е сте дескиса. Примул пункт la... Започваме работата си. Първата точка от дневния ред – декларация на Свет и комисията, свързана с увеличаването на терористичната заплаха. Давам думата на министър Бе.